бихме могли да имаме дебат в присъствие на госпожа Аштон и да обсъдим цялостната политика на Европейският е, съюз спрямо Китай и неговото отношение към Тибет. Благодаря, благодаря колега. Благодаря господин Кон Дендит, Бендит. Моля ви повдигнете този въпрос на председателският съвет. Като председател на вашата политическа група ще имате тази възможност. Благодаря. Сега Преминаваме към първата точка от днешния дневен ред, а именно обсъждане на доклада на Европейската централна банка и обменните валутни курсове. Имаме два доклада. Докладът на Бурхард Балц, това е за годишния доклад на ЕЦБ за 2009 година. Имаме и изявление на комисията озаглавено последно развитие на ситуацията с обменните курсове на международния пазар. Колеги, искам да ви помоля нещо. Много ви моля. Много моля, колеги, ако напускате залата, направете го колкото е възможно по-тихо. Предпочитам, разбира се, да останете. Но моля, дайте ни възможност да работим, да обсъдим тази много важна тема. Така че, ако обичате, излезте тези, които излизат, колкото може по-бързо. Uh, dear colleagues, uh, if I could ask you... Колеги, заемете местата си, ако обичате, за да можем да преминем към дебата на първата точка от дневния ред. Колег Даниел Конбендит with colleagues. Даниел, please. Uh, колега, Даниел Конбендит. Даниел, моля. It's very difficult to start. Okay. Our rapporteur. Докладчика. Колегата Бурхард Балц. Имате думата, колега. Буркарт Балц. Господин председател, уважаеми дами и господа, имаше призив за малко повече тишина. И за това смятам да помоля колегите, които са тук, да се придържат към това изискване. Моят доклад е посветен основно на това, което е направила Европейската Централна банка през 2009 година, т.е. през един период, в който економическата и финансовата криза до голяма степен доминираше големи части от економиката. Кризата, която първоначално беше чисто финансова криза, прерасна в една втора вълна и обхвана цялата реална економика. Економи економическите дейности в света намаляха, намаляха данъчните постъпления, нараснаха социалните разходи, което доведе до нарастваща задлъжнялост на публичните бюджети. Допълнителните мерки за съживяване на економиката също доведоха до нарастване на върха този е, нараснал дълг дадоха повод на Европейския съюз да приеме нови пакети от мерки за економии. Според мен те бяха абсолютно необходими, в някои случаи дори е, закъсняли, защото всъщност е, предполагат е, действия от страна на правителствата. Въпреки, че през 2009 е, година имаше съживяване на економиката, през 2010 година има заплаха от една трета вълна е, на задлъжнялост на публичните бюджети. Тази опасност все още не е изчезнала. През последните дни много ясно видяхме по примера на Ирландия, че проблемът с свръхзадлъжността на държавите членки в никакъв случай не е изяснен и по тази причина аз съм съгласен с господин Ван Ромпой, че в крайна сметка е, съществуването на еврото не може да се подлага на дискусия. Но за сега ситуацията е такава. Моят доклад отразява периода от 2009 година и мога да посоча, че ЕЦБ реагира правилно и дори добре на предизвикателствата. Мерките на ЕЦБ бяха успешни и запазиха много финансови институции от срив. Ликвидните средства на финансовите институции обаче не в пълен обем достигнаха реалната економика, така че целият потенциал на мерките за съживяване на економиката не можа да се разгърне. Това, че при тези мерки става дума за измаредни мерки, всъщност беше така, защото а, с тези мерки трябваше да се спаси економиката. Също така някои страни, като Гърция, показаха какви са проблемите в валутния съюз. Тези принципи, на които почива пакта за стабилност, бяха нарушени. Това наблюдаваме и в Ирландия. Сега трябва да се попречи на следващи нарушения. Фактът за растеж и стабилност трябва да бъде укрепен и економическият и валутен съюз трябва да бъде по-добре балансиран. Също така, липсата на интеграция на економическите политики във валутния съюз в миналото доведе до огромни дисбаланси между страните от еврозоната и еврозоната трябва да има предварително дефиниран механизъм за овладяване на кризи. Ние трябва да направим това, за да предотвратим следващи кризи. Заедно с преработката на финансово-политическата регулационна рамка ще се е, приемат мерки за укрепване на еврото. Въпросът е че новото економическо управление ще бъде важен аспект в е, новоочреденият Европейски съвет за системни рискове. За това парламентът иска и във бъдеще сериозно да се отнася към проверката на дейността на ЕЦБ. Аз съм дълбоко убеден, че Европейският съюз и еврозоната ще излязат от тази криза и дори по-силни ще излязат от нея. И това е всъщност нашата цел. Това е огромно предизвикателство. Европейският съюз в досегашната си история обаче непрекъснато е доказва, че се развива най-добре тогава, когато пред него има предизвикателства. Затова кризата е повод, който трябва да използваме. В заключение искам да благодаря на всички докладчици в Сянко от другите политически групи за изключително приятното и конструктивно сътрудничество аз искам да подчертая още веднъж, че им благодаря, въпреки че не е съвсем обичайно в този момент. Господин председател на Европейската централна банка, господин Жан-Клод Трише, имате думата. Много благодаря, господин председател. Господин докладчик, почитаеми дами и господа депутати, Имам чест да ви представя, както го предвижда договора, годишният доклад за 2009 година на ЕЦБ. Нашият календар малко беше объркан от европейските избори. Аз говорих пред вас през март върху предишният годишен доклад. Той за втори път се явявам пред Европейският парламент тази година. В една и съща година. Преди всичко Искам а, а, да ви поздравя а, за подкрепата, изразена а, от вас в а, връзка с редовните изслушвания, а също така и за поддържане на централни, резолюция за поддържане на тесни връзки с Централната банка. Радвам се още повече, че тази година с голяма а, яснота Европейския съюз показа своята решимост да постави върховните интереси на, Европе, на Европа над всички останали, особено по отношение на пакета за Кратък преглед върху парично-политическите мерки на ЕЦБ по време на финансовата и економическата криза. Извън периода на кризата аз искам да посоча дейността на ЕЦБ през първите 12 години. И накрая искам да се спра на най-неотложните предизвикателства, които ни очакват през 2011 година. Господин председател, първо бих искал да спомена за действията предприятия по време на кризата. 2009 година беше изключително пълна с предизвикателства за нашата политика. Тя започна с едно глобално забавно економическото развитие и това беше последица от кризата от 2008 година. По в тези условия ние продължихме без да намаляваме по-нататък основния ни лихвен процент. Повече от това, само за 7 месеца, между октомври и май 2008 година, ние намалихме основния лихвен процент и го сведохме до 1%. Това гарантира това, че дружествата в Европа успяха да извлекат полза от тези благоприятни финансови условия. Затова продължихме през 2009 година с допълнителна подкрепа за банките в еврозоната. Ние го направихме като реакция спрямо недостатъчно доброто функциониране на финансовите пазари, като се стремихме да гарантираме ценова стабилност. Ние приложихме редица нестандартни мерки. Най-важното от тях е разпоредбата за пълно разпределение на средствата с случаите, когато има добро обезпечение, увеличаване на матуритета и през 2009 година ние продължихме да увеличаваме теритета, особено що се отнася до дългосрочните ни фина... ре... операции по рефинансиране, извинете, със срок за още една година. Както беше правилно подчертано в вашата проекторезолюция за годишния доклад на ЕЦБ, тази засилена подкрепа позволи да се избегне това, което щеше да случи, ако не биха се приели тези мерки, именно по-дълбока депресия. И искам да подчертая, че всичките ни действия изцяло отговаряха на нашия мандат да поддържаме ценова стабилно в средносрочен аспект в цялата еврозона. Ние успяхме да изпълним нашия мандат и това пролеча в благоприятните прогнози за инфлацията и за очакванията за инфлация в еврозоната. След редица подобрения в условията на финансовите пазари, в някои сегменти отново избухнаха напрежения. Това се отнася до финансовите пазари и най-вече пазара на облигациите, който е ключов за определянето от наша страна на лихвени проценти. Затова решихме да интервенираме на пазарите на ценни книжа, за да успеем да приведем паричната економика в състояние, в което тя да подпомага реалната економика. Ние се стремихме да реабсорбираме цялата инжектирана ликвидност. Ще подчертая, че всичките ни нестандартни мерки, които възприехме по време на острата финансова криза, са времени и са създадени така, че да бъдат с ограничен срок на действие. Някои от нестандартните мерки вече са започнали да прекратяват своето действие с подобряването на условията на някои финансови пазари и с отчитане на подобряване на ситуацията в еврозоната. Господин председател, бих споделя с вас някои мисли за ситуацията с еврото. Три неща са основни. Първо, ЕЦБ направи това, което се очакваше от нея в съответствие с мандата, възложен от договора, а именно осигуряване на ценова стабилност. Наистина, средната инфлация в еврозоната през последните 12 години е 1,97%. Това е изцяло отразява нашата дефиниция за ценова стабилност, а именно да държим годишната инфлация в средносрочен аспект в еврозоната под 2%, но близо до тази стойност. В това отношение евросистемата през последните 12 години е била остров на стабилност и довери, включително и през най-скорошните времена, въпреки предизвикателствата, предизвикани от глобалната финансова криза. Второ, това, което благоприятно отразява компетентността на нашата политиката, това, че инфлацията отговаря на нивата на ценова стабилност. Освен това, ние доказахме пълната независимост на ЕЦБ от политическо влияние при запазване на ценовата стабилност и прозрачната комуникация при дефинирането на ценова стабилност. Паричната стратегия на ЕЦБ позволява стратегически и средносрочни действия, които се подкрепят от сериозен задълбочен анализ. Този анализ, както знаете, включва подробен анализ на паричните и кредитни тенденции, като се отчита паричния характер на инфлацията в средно и дългосрочен аспект. Ние смятаме, че този всеобхватен подход позволява да се взимат последователно решенията, при проявяване на стабилност и отчитане на краткосрочната конюнктура. Бих казал също така, че нашата валута се утвърдила в международен мащаб през 2009 година около 30% от дълговите инструменти в света и резервите в, в, в чужда валута бяха в евро. В момента въпросите, свързани с обменните курсове, изискват много сериозно благоразумие и предпазливост. Това особено вежи за конвертируемите валути, като долара, еврото, яната, британската лира и канадския долар. Бих подчертал, че международната общност е убедена, че прекомерните колебания в обменния курс имат неблагоприятни последици за економическата и финансова стабилност. ЕЦБ високо оценява последните изявления на американското правителство, особено на председателя на Федералния резерв, който каза, че Силният юан спрямо американския долар е в интерес на всички страни. Аз смятам, че това е важно, че силният долар наистина е в интерес и на САЩ, на Европа и на цялата международна общност. От друга страна, втората тема се отнася до валутите на бързо развиващите се страни които имат обменни курсове, които не са достатъчно гъвкави. По този въпрос международната общност е постигнала съгласие и това беше за пореден път заявено и от комисията, че преминаване към по-пазарно ориентирана система за определен обменния курс и въздържане от изкуствено обесценяване на валутата отговаря на интересите и на международната общност и на самите бързо развиващи се страни. Господин председател, ЕЦБ знае, че сега не са времената да се самоуспокояване. Имаме много предизвикателства пред нас както органите за публично управление, така и частния сектор, трябва да поемат изцяло своята отговорност. Това въжи и за централните банки, за регулаторите, за надзорните органи, за финансовия сектор. Сегашната криза ясно показа, че изпълнението на амбициозни реформи в економическото управление е от интерес за страните от еврозоната и за еврозоната като цяло. Предложението на председателя Ван Ромпой за реформа на економическото управление в Европа беше одобрено от Европейския съвет през октомври тази година. Това доведе до подобряване на рамката за управление в Европейския съюз. Обаче, що се отнася до конкретните изисквания на еврозоната, според нас те не отговарят изцяло за това, което е необходимо за гарантирането на оптимално функциониране на едината валута и економиката. Обеден съм, че през идните месеци Европейският парламент ще помогне при вземане на необходимите решения, които да отразяват адекватно реалността, свързана с економическото управление. Парламентът показа своята решимост, когато става дума за сериозни проблеми. Бих искал да се възползвам от възможността, която имам сега, да ви благодаря и да изразя моята убеденост, че влиянието на парламента ще бъде от решаващо значение за дебата за економическото управление. Друго предизвикателство е свързано с финансовото регламентиране. Ние трябва да се възползваме от набраната инерция и тук от решаващо значение е бързото изпълнение на решенията Базел 3. Европейската комисия взе решение за късите продажби за търговията с деривати. Това позволява финансовата система да бъде по-устойчива. Уважаем представители на европейските граждани, 2011 година трябва да бъде годината, в която ще бъде прията рамката за европейско економическо управление и се надяваме, че тогава ще бъде започната процедура за промяна в договора. Ние трябва да гарантираме, че Европа като цяло и еврозоната са готови да посрещнат предизвикателствата с по-голям капацитет и решимост. Следващата година ще бъде и първата година на съществуването на Европейския съвет за системен риск. Ние полагаме максимални усилия да подкрепим този нов орган и разбира се, като гарантираме независимостта и мандата на ЕЦБ, така както са формулирани в договора от Маастрихт. Ще продължим да изпълняваме нашия мандат. И това е нещо, което ни е възложено от договора ние ще направим това, което очакват от нас нашите съграждани. Председателя, благодаря ви, господин председател, за вашата реч. От името на Европейската комисия, господин комисарът Оли Рен. господин председател на Европейският парламент, господин председател на Европейската централна банка, почитаеми дами и господа депутати. Най-напред искам да благодаря на а, докладчикът Бурхард Балц за неговият изчерпателен доклад относно годишния доклад на ЕЦБ за 2009 година. Комисията приветства а, докладът, който правилно отразява ключовите въпроси. Докладът а, с право оценява високо ролята на ЕЦБ по време на кризата. Това мнение се споделя от комисията. ЕЦБ под председателството на нейният председател Жан-Клод Руше е, умело а, е, се справи с а, е, трудностите на кризата. Искам да използвам тази възможност да благодаря на Жан-Клод Трише за чудесното сътрудничество и главно за неговата ключова роля а, при решаването на трудните въпроси на кризата. Европейската централна банка прие нетрадиционни методи и решения за борба с кризата, като по този начин постави основите, основите за бъдещото устойчиво развитие и създаване на нови работни места. Докладът с право подчертава, че финансовата криза показа нуждата от по-добро економически, по-добър економически надзор на еврозоната. Комисията е съгласна с това. И именно това е целта на няколко законодателни предложения. Именно подобряването на економическото управление в Европа и по-специално в еврозоната. Приемаме също така и няколко от предложенията, представени в доклада 2. За по-нататъчно подобряване на економическото управление. Вашата комисия по економическите въпроси получи предложенията на комисията и в момента работи по тях, за да може да приключи до юни едната година, нещо, което е много трудна задача. Сега да премина към втората част на дебата, а именно най-последните събития а, във връзка с обменните валутни курсове на международният пазар, а включително и колебанията, техните колебания. Тези колебания през последните седмици се увеличиха. Получиха се значителни отклонения а, от взаимните обменни курсове на главните валути. Ние ценим а, фактът, че а, е, има стабилност а, в долара благодарение на положителните данни, които бяха получени. Напоследък обаче еврото отслабна в, в, в обменния му курс намаля в сравнение с повечето а, други основни валути поради събитията в някои страни, главно в Ирландия в реални в реално измерение. В момента еврото е някъде около средната си стойност. спадна курсът му от така нацененият курс в края на миналата година. Около 7% е, спадат в курса на еврото. големите капиталови потоци и поради ролята на, поради големите капиталови потоци и поради ролята на бързо развиващите економики, много стъмни се опитват да снижат курса на своите валути. Затова много е важно участниците в g 20 много ясно да подчертаят своята решимост да се въздържат от конкурентни девалвации на своите валути. На последната среща на Г-20 също бе решено да продължи работа за ре намиране на баланс в световният растеж. Приятите насоки показват, че в търсенето на този баланс, гъвкавостта на обменните курсове трябва да също да играе своя роля, като разбира се, обменните курсове трябва да отразяват економическите реалности, които дадат за тях. Комисията продължава да подкрепя тази насока в работата на Г20, което ще бъде една от главните задачи на председателството от страна Франция на Г20 до година. Господин председател, почитаеми дами и господа депутати, искам да ви уведомя и за нещо важно във връзка с еврозоната. Вчера съветът на ЕКОФИН прие благоприятно искането на Ирландия за финансова помощ от страна на Европейския съюз. Министрите са съгласни с Европейската комисия, с ЕЦБ за оказване на помощ на Ирландия те са съгласни, че това е необходимо за осигуряване на финансовата стабилност в Европа. Финансовата подкрепа от страна на Европейския съюз ще се отпусне а, във връзка с програма от така много точни условия, които в момента се обсъждат с а, ирландските власти, с а, Европейската централна банка и Европейската комисия. Тази програма ще отразява фискалните предизвикателства, пред които е изправена ирландската, е, ирландската економика. Също така ще се предвиди как ще се развива бъдещето на банковия сектор в Ирландия. Ще бъдат взети мерки за преструктуриране на сектора в Ирландия за да може да се гарантира ирландската банкова система да изпълнява своята, добре своята роля в функционирането, цялото функциониране на ирландската економика. Разговорите по програмата с МВФ и Европейския съюз са в ход и могат да приключат вероятно до края на ноември освен финанси от е, Европейския съюз и МВФ, искам да ви уведомя, че Швеция и Великобритания посочиха, че те също така са готови да допринесат е, със средства в е, програмата на двустранна основа за помощ на Ирландия. Вчерашното решение са изключително важна критична, критическа стъпка към стабилизирането на ирландската економика и запазването на европейската финансова стабилност. Благодаря, господин комисар. Благодаря за вашето уводно слово. А сега ще давам думата поред на представители на политическите групи. От името на НП Жан-Пол Гозес. Благодаря, господин председател господин председател на Централната банка, господин комисар, скъпи колеги. Присъединявам се очевидно към а, всичко, което беше казано за дейността на ЕЦБ и няма да повтарям това, което се казва в резолюцията. Искам в краткото време, което ми е предоставено, да кажа следното. Трябва да мислим за нашите съграждани в Европа. Защо? Вчера, вчера вечер по всички канали на френската телевизия се говореше бъдещите кандидати за президентските избори, а, значи, а, късаха една фотокопирана банкнота от 10 евро. А, а, това беше един спектакъл. И, а, разбира се, това съвсем не беше което, което трябваше да видим. Затова ние всички заедно трябва да направим нещо повече, за да общуваме с. А, обществеността. Вие говорихте за мерките, които се взимат за надзора, за економическото управление. Всичко това са превъзходни намерения и превъзходни мерки. Но предстои ни също така много голяма работа за общуване, за разясняване на нашите съграждани, за какво става дума, защото пресата продължава да бие тревога, че положението става все по-тежко, все по-сложно, а аз искам да кажа, а, а, а, вчера се срещнах с 50 на стотина души и всички ми задаваха въпроса какво става с еврото, застрашено ли е то? И трябва да, да, да кажа, че всичко това, което се прави от Европейска банка, се прави добре, но то трябва да се обяснява. Благодаря. Сега от името на а, Алианса на социалистите и демократите. А, Жорж Куташ. Благодаря ви, господин председател, господин Трече, господин Рейн, уважаеми колеги. Първо, бих искал да благодаря на господин Балц за прекрасното сътрудничество. Приветства това, че ЦБ вече е европейска институция, благодарение на Лисабонския договор. Второ, бих искал да посоча сериозните макроекономически различия между държавите членки на еврозоната. Тези различия показват, че е необходимо економическите и паричните политики да бъдат по-добре съгласувани. Сам по себе си растежът не е достатъчен за разрешаване на тези различия. Едно важно решение би било емитирането на европейски облигации. Този механизъм за солидарност може да гарантира стабилни източници за финансиране на затруднените държави членки, като се увеличи и ефикасността на финансовия надзор и това ще доведе до добри последици за ликвидността. Ние трябва да не допускаме повтаряне на рисковно поведение на действащите лица на финансовия пазар, защото това поведение доведе до финансова криза. Имаше спекулативни апатки срещу някои държави членки, което затрудни заемането от тях на средства на международните пазари. По този начин беше засегната цялата еврозона. Затова смятам, че имаме нужда от постоянен механизъм насочен към това еврозоната да бъде защитена от спекулативни атаки и смятаме, че ЕЦВ трябва да осъществява надзор върху агенциите за кредитен рейтинг и регулаторните агенции. Смятам, че Европа трябва да има кредитна рейтингова агенция на европейско ниво. Ние имаме нужда модел, за европейско економическо управление, съчетаващ фискалната консолидация с, с създаване на работни места. Комисията трябва да зададе ясно дефинирани цели, за да бъдат намалени економическите различия между държавите членки и разбира се, трябва да има инвестиции в зелената енергия. Госпожа Силвия Голар от Либералите демократите. Бонжур, месье президент. Благодаря, господин председател на парламента, господин председател на Централната банка. Преди всичко искам да благодаря на нашия докладчик. В своя доклад той подчертава новото, което внася Лисабонския договор. Искам да ви благодаря още един път, господин Трише, че а, напомнихте нещо, което мнозина забравят а именно, че Лисабонския договор внася нещо много ново. И ние може в това отношение да публику, публично да обсъждаме ролята на пакта за стабилност и растеж. вървим в добра насока. наистина трябва да се укрепи дисциплината, трябва да се взема предвид необходимото макроекономическо равновесие. И вие, господин Трише, не, не един път споменавахте на един добър френски нещо, което наричахте Quantum Leap, т.е. качествен скок. А, и искам да се, се присъединя към Жан-Пол Козец. Когато отидем сред хората, а, виждаме, че предложенията, които комисията направи пред, през септември, са абсолютно актуални значи трябва да се възползваме от кризата, която преживяваме, за да направим колкото е възможно много повече. И трябва да кажа, че а, бащите основатели на, на Съюза никога не са смятали, че ще имаме просто една економическа координация. Става дума за съюз. А какво значи това? Способност да се взимат решения, които същевременно ще бъдат контролирани от този парламент. Когато говорим на гражданите на Европа, а, а, значи много, много често се оказва, че а, и шофьорите, и, и а, пътната полиция са едни и същи хора. А, това не е възможно. Не мисля, че има. А, мисля, че има страна, в която би могло движението да бъде организирано по този начин. И затова а, благодаря, че напомнихте, че е необходимо да се направи това, което и ние предлагаме за финанс... реформиране на финансовата система в общ интерес. Благодаря ви, госпожа. А сега давам думата на а, Спан Гигол, който представлява, представлява зелените. Благодаря и от нас за господин Балт за доброто сътрудничество. Ние можехме да внесем някои предложения в доклада, за да стане той по-балансиран. През 2009-2010 година този период беше характеризиран с измаредни мерки на ЕЦБ и освен това предвид особената економическа ситуация, аз искам да благодаря на господин Трише още веднъж, защото той не само успя да наложи вижданията си с аплодисменти в Европейската Централна банка, но и изобщо. На нас вместо пак за стабилност ни е необходима по-ефективна координация на економическата политика, която има предвид не само публичната задлъжнялост, но и задлъжността на частните субекти. Защото всъщност економическото неравновесие се наблюдава не само в страните с бюджетен дефицит, но и в страните с бюджетен излишък. На нас ни са необходими цени, които да имат предвид и спекулативните цени на недвижимите имоти. Освен това, ни е необходима рамка за данъчната политика в Европейския съюз. Не може да се приеме от страна на разходите да се извършват огромни економии, от страна на приходите да има страни, които да участват и до сега в една необоздана данъчна конкуренция. Не можем да обясним на граждани, че в ситуация като тази, в която ние спасяваме банките на Ирландия, не се грижим също Едновременно с това скандално ниския корпоративен данък от 15,5% не е коригиран на нормално ниво за Европа от 25%. В тази връзка ние трябва да разговаряме ясно помежду си. Още веднъж искам да помоля господин Трише да обърне внимание по два въпроса в доклада. Точка 21 прозрачност и точка 39 гаранции. Вие не се спряхте до сега на това. Ще се радвам и мисля, че всички докладчици ще се радват, е, ако кажете нещо конкретно по това. Благодаря. Мадам Кей Свинбърн. Госпожа Свинбърн от Европейските консерватори и реформатори. Благодаря ви. Бих, искал да, бих искала да поздравя господин Балца за неговия доклад, обаче сега, когато еврото се сблъсква с кризи всеки ден, като цяло се приеме, че е необходимо да има нови правила и нови економически управления. ЕЦБ не може да се справи с външните глобални проблеми. Докато глобалните партньори успяха да се договорят и да потърсят решение за глобалната криза, реформата, особено в сферите на такива като деривати, беше безпредседентна. Обаче има сериозна заплаха, че многостранното сътрудничество може да се срине. А ако ЕЦБ се стреми преди всичко да защити еврото, Федералния резерв долара, а Китайската Централна банка Йоана, всички ще има много проблеми. Надявам се, че докато има сериозно вътрешно напрежение, ще може да се засили сътрудничеството между европейски, Европейски съюз и другите партньори на международната арена. Господин Кулата за минута и половина, Обединена левица. Благодаря, благодаря най-сърдечно на колегата Балт за доброто сътрудничество. Аз Подчертавам, че това беше чудесно сътрудничество върху различните позиции. Много мисли, хора мислиха, че кризата в еврозоната е отминала. Ирландия обаче показва, че това не е така. Европа, както преди, така и сега, доброволно се оставя на влиянието на финансовите пазари. Европейските страни членки трябва да си спесят самоубийството да участват в тези пазари. Ние наблюдаваме какво става в края на седмицата. И тук имам предвид не само гърците, които са склонни да извършват измама, както видяхме, но и отличници като Ирландия. Те също дълго време служиха за пример, но в крайна сметка се получи това, което видяхме. И а, сега се чака, може би, и капитулацията на Португалия, където лихвите непрекъснато нарастват. ЕЦБ е отговорна също за тази драма. Тя пропусна и продължава да а, не предлага альтернатива на това казино. И ако половината от Европа е преодоляла кризата, ЕЦБ като че ли се грижи за това другите страни да изпадат в бедност. Жестоките економии в някои страни всъщност не помагат помагат нито на Ирландия, нито на Валутния съюз, нито на ЕЦБ. Господин Трише, много ви моля, не слушайте обикновената азбука на госпожа Меркел по отношение на финансите. Не оставяйте е, държавните облигации да висят във въздуха, въведете еврооблигации преди да изживеем следващата криза. Благодаря. Господин Клуте, има един допълнителен въпрос по вашия доклад от е, господин Ханс Петър Мартин. Бихте ли допуснали този въпрос? spricht ja nichts dagegen. Нямам нищо против. 30 секунди. Благодаря. Искам да попитам колегата Клуте, как това, което той предлага и което е неговата рецепта, може би, с европейските облигации, ще се съчетае с за решението на Федералния конституционен съд по подобни въпроси. Ние смятаме, че подобна мярка, ако бъде оспорена от Федералния конституционен съд в Карлсруе, едва ли ще може да бъде приложена. Благодаря. Господин Клуте, 30 секунди за отговор. Да, трудно е да се направи преценка, признавам. Аз не мога да кажа сега какво би станало. Ситуацията е тежка, ясно е. Обаче смятам, че от друга страна ситуацията достигна такава точка, че ние бихме могли да променим мисленето си, но не мога така произволно да дам отговор на въпроса в настоящия момент. Благодаря, казва председателката. Продължаваме по реда на ораторите. Следващият оратор Джон Бъфтън, Европа на свободата и демокрацията за две минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Прочетах доклада на а, комисията на, на, за Централната банка с голям интерес. Там се подчертават големите различия в страничните страни в еврозоната. Става дума, че тези дисбаланси пораждат значителни трудности в е, еврозоната и се подчертава, че финансовата криза в някои страни застрашава сериозно цялата еврозона. А, не виждам какъв е смисълът да, да се иска по-голяма координация най-важното е по-добро економическо управление. Но именно липсата на подобна координация, заедно с причини, които са извън нашия контрол, поради кризата. Необходима е по-голяма решителност, за да може страните да се борят с проблеми като инфлацията. Подобни пакети за помощ на страните водят до налагане на мерки за економика, на економии, които силно ограничават нашата възможност за действаме. Необходимо е усилие за по-нататъчно изравняване на условията в различните страни. Но тъй като всеки, който е реалист, ще знае, знае, че това няма да стане. Това противоречи на човешката природа. И готова ли е готова ли е еврозоната а, да приеме е, Естония и, и да насърчава други страни да искат да стават членове на а, еврозоната. А, идеологическата привързаност към единната валута може да а, а, се проявява непрекъснато, но тя може да работи само а, ако имаме единна хомогенна економическа среда. Иначе ще трябваме да а, оказваме помощ на загъсалите страни една след друга. Няма нужда да чакаме времето, когато трябва да кажем, предупреждавахме ви, че ще стане така. Трябва да се получим от уроста на минуто, миналото. А сега давам на Хас, думата на Хас Петър, Петър Мартин за а, една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Докладът на колегата Балц е много интересен, но смята, че господин Трише би съгласил, че бихме научили много повече, ако бихме чули повече от вас за периода 2009-2010. Ние като че ли се опитваме да се ориентираме на тъмно вие казахте, господин Трише, че дългосрочни мерки се предприемат и се удължават нестандартните мерки. Това е добре, но историята ще ни бъде съдник. Всички знаем за Алан Гринспан, но гражданите не знаят за какво се използва цялата тази ликвидност. Има много неща, които се случват във връзка с механизма за стабилизиране. Ние не ги виждаме тези неща. Знаем, че 35 милиарда са били насочени към дъщерни фирми на немски банки в Ирландия. Но ние не знаем кои са кредиторите, дали това е фирмата, която е моят животозастраховател, Алианс или други финансови институции. Трябва да сме честни с гражданите. Не би ли трябвало да признаем, че направихме грешка, като инвестирахме в Ирландия, като направихме грешка, като инвестирахме в съмнителната банкова система в Ирландия и сега искаме да спасяваме тази система. Дали е толкова важна банковата система в Ирландия? Не можем ли да допуснем фалит на една банка? Защо се страхуваме от неща като фалита на Lehman Brothers? Трябва да разпределим риска по-равномерно. Благодаря, казва председателката госпожа Галпалц за минута и половина. Госпожо председател, първо, искам да благодаря на докладчика. Той е изготвил един чудесен доклад и Европейският парламент всъщност е върховният орган, който заедно с ЕЦБ е отговорен пред гражданите. Аз се радвам, че господин Клише присъства на днешното заседание и също така, че е в непрекъснат диалог с Комисията по валутни и по економически и парични въпроси. Кризата е глобална и отговорът на нея трябва да бъде глобален. Ние не трябва да оставяме пред отговор въпроса, че държавите членки имат економически и финансови проблеми, които се отразяват естествено върху цялата еврозона. Аз смятам, и в това съм съгласен с докладчика, че проблемът е, се състоеше в това, че държавите членки не бяха призовани достатъчно стриктно да спазват пакта за растеж и стабилност. Това стана причина за нова вълна от кризи. И ние можем да говорим в следващ период за криза в държавния дълг. Смятам, че ЕЦБ ще реагира положително на тези предизвикателства. Надявам се също, че наистина ще се получи един истински паричен съюз и по този начин ще бъде укрепена и еврозоната. Сигурен съм, че ние сме в състояние да излезем от тази криза. Ние можем да видим какви са полките от нея. Благодаря, казва председателката Робърт Гъбъл за 3 минути. Скъпи колеги, Разбира се, еврото има проблеми, но коя конвертируема валута няма подобни проблеми? Публичните дефицити водят до спасяване на частните банки. Финансовата криза, криза много бързо се разпростря върху реалната економика. Отразява се и върху заетостта. Тоест, ние не сме извлекли полуките от кризата. Оцелелите в Уолл Стрит и в Ситито продължават да спекулират. Значи, а, а, а, качват се процентите, при които се дават заеми на закъсалите страни и им се налагат мерки на строги економии. Спасяването на Гърция значи преди всичко, значи преди всичко спасяване на френски и германски банки, които бяха финансирали Гърция. Спасяването на Ирландия значи преди всичко спасяване на британски и германски банки, които биха пострадали, ако, ако рухнат ирландските банки. това, на което сме свидетели, се дължи на нервността на финансовите пазари и на а, а, действията на Китай. Китай вече не взима заем, не заема долари, не купува долари, а ги продава. Тук значи, става дума не за а, частен дълг. А, от 50 американски щата 48 имат бюджетен дефицит господин Ван Ромпай спомена а, а, проблема. А, еврото ще надживее е, е господин Ван Ромпой, защото Европа е най-важната економическа групировка в, в света. Но в момента Европа като че ли се колебае. И, а трябва да се подчертая, че 27-те са най-големите износители, най-големите вносители, най-големите износители на услуги. Ние имаме най-платежоспособният вътрешен пазар. Европейските предприятия а, изнасят повече за, за, за вътрешните си потребители, отколкото за външните. В Европа им са най-големите е, инвестиции 500 милиона потребители. 30% е, от световният бързен е, продукт се произвежда в Европа. Китай са само 7%, Япония 8%. Ние даваме 55% от помощта за развитие. Благодаря, прекъсва го председателката. Свършвам, госпожо. Трябва да се почертая, че ще се наложи на строг финансов ред, който да е същевременно прозрачен, за да може да преодолеем проблемите, при които сме изпратени. Следващият оратор е госпожа Ентвелд за две минути, моля. Благодаря, госпожо председател. Както изтъкна нашия колега господин Гозес, има хора, които мразят еврото. Те го виждат като коренът на злото и се радват на идеята, че еврозоната може да срине. Но тези хора грешат. Те живеят в миналото. Сегашните затруднения не са предизвикани от еврото. Так му обратното, еврото ни предпазва от по-лоши неща. Но ние имаме нужда от обща валута, но също така имаме нужда от надлежно управление на еврозоната едно твърде хлабаво сътрудничество не може да бъде печеливш вариант. Колеги, ние виждаме, че ситуацията в момента е да продължим или да затънем. Някой смята, че е достатъчно да се създават работни групи, да се говори за може би едно по-тясно сътрудничество, може би не чак толкова тясно. Хубавото е, че виждаме, че по-бързо и по-решително правителствата решиха да действат в случая с Ирландия, защото там е необходимо да се действа бързо. Не става дума за спасяване на отделни държави, става дума за доверието към еврозоната. За това по какъв начин света ни разглежда, дали ни искаме и можем да действаме, защото доверието на света към еврозоната е отрешаващо значение за стабилността на нашата валута, парите в нашия джоб. И те зависят от това дали другите ни имат доверие. За това настоявам политиците да спрат да си играят в популистки игрички или да късат публично банкноти евро, но да поемат цялата отговорност за нашата обща валута и накрая за рестриктивните економически мерки. Те се критикуват много и много хора дори казват, че те увреждат, те вредят на економиката. Ние обаче трябва да действаме внимателно. Трябва да се прочистят публичните финанси в дългосрочен аспект и необходимо да се прояви солидарност между държавите в еврозоната. Смятам, че не трябва да говорим само за разходите, но и за приходите, защото и там са необходими реформи и отдавна трябваше да се извършват. Това са реформи на трудовия пазар. Председател прекъсва оратора. фон Дален, Господин за една минута. От въвеждането на еврото Европейската централна банка през 2009 година може би е имала най-трудната година, защото кризата изтруваше много работа. Продължава да е така. Аз мисля, че през периоди на криза трябва да се вземат по-строги мерки. И е, смятам, че структурните решения са най-добри в случая. Има много голям дълг, който вероятно може би няма никога да може да се изплати, както е в случая с Ирландия. Това, което ще помогне са само економиите, строга бюджетна дисциплина и автоматични санкции. Слава Богу, Докладът на господин Балц показва много ясно това и се надявам, че съветът ще реагира по отношение на пакта за стабилност и растеж. Необходими са ни економии, за да преодолеем кризата. Мнозинството в този парламент също иска да прилага тези условия върху бюджетският бюджет. 2,9% нарастване на дефицита в бюджета е много голям е, компромис. Гражданите изобщо не могат да разберат, че парламентът иска повече повече средства. Благодаря. Господин Пашка, за една минута. Европейска именовей уния за зачатку септември тохто року зверейне... Благодаря, госпожо председател. Господин Трише, очевидно, съгласно докладът, публикуван от Ройтер, оповестен от Ройтер през септември, ако сте знаели, че Словакия няма, е, нямаше да подкрепи а, е, мерките за спасяване на Гърция, нямаше да я допуснете в еврозоната. А фактът всъщност е, че Гърция не беше в състояние да, из, да плаща дълговете си. Спасяването на Гърция, разбира се, трябва да е доброволен акт от страна на европейските страни. Вашата годишна заплата господин Трише може да изхрани 100 семейства в Словакия. Като имам предвид този факт, се питам защо а, вие се стремите вашите приятели в банките и финансовите институции да могат да ядат повече хайвер, чер хайвер, а, а да лишават а, словаците от а, необходимите им доходи. Следващият оратор за два минути, господин Фарайра. Благодаря. Това, което се случва в Ирландия, показва, че трябва да бъде постигнат още по-голям напредък по отношение на изработване на общо решение за големите банки вместо да е, прехвърляме вината върху други. Говори се сега за фалит, обаче няма ясно решение за големите европейски банки. Това, което се прави в Гърция и по-нататъчното развитие там, доказва, че са необходими европейски решения. И сега обаче се действа все още двустранно. Всяка страна се оценява строго, но не по стабилни критерии. Европейската централна банка има основно функция по отношение на това да запълни някои празноти, най-вече по задлъжността на държавите членки. и Това трябва да стане поне в средносрочен план. За това имам три въпроса към председателя на ЕЦБ. Първо, каква е позицията на ЕЦБ по отношение на стабилните изисквания и система за солидарност между държавите членки предвид е, тяхната задлъжнялост. Необходима ни е подобна система на стабилни изисквания. Не можем да се затваряме очите пред реалността. Второ, съществуват ли различия, които са довели до там, че ЕЦБ не е изпълнила всички изисквания на групата под ръководство на господин Ромпой. И трето, ЕЦБ поддържа ли схващането, че Европейския съюз може да продължи да съществува въпреки големите разлики в растежа е, на отделните държави членки и без общи инструменти за преодоляване на тези различия. Благодаря. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Първият оратор Шан Кели. Моля. Благодаря ви. Като депутат от Ирландия, не съм много горд от това, което чувам днес. Обеден съм, че повечето от нашите граждани иска да бъде направено всичко, което е необходимо. Първо, за съжаление, се наложи да помолим за краткосрочна помощ Международния валутен фонд и ЕЦБ. Второ, органите на управление на европейско ниво трябва да работят ефективно, за да не се получи в бъдеще това, което се случи с съмнителните банки и за спалите регулатори. Освен това, трябва да се зачита принципа на субсидиарност и не трябва да се допуска изострянето на вече сложната ситуация в Ирландия. Трябва да се направи това, което трябва да се направи. Хората очакват това. Herzlichen Dank. Nun spricht Herr de Rossa. Auch eine Minute. Една минута е следващият орас от господин Дароса. Господин комисар, господин Треше, вие ни дадохте повече информация днес, отколкото ни даде ирландското правителство, което с месеци ни лъжеше. И те повече бяха загрижени за това да защитят своето историческо наследство, отколкото да защитят народа на Ирландия, Европа, европейската валута. Искам да ви помоля да гарантирате това, че графиците за помощта са такива, че социалните цели на Европа да бъдат отчетени, както и необходимостта да се гарантира това, че не се подкопава възможността Ирландия да осигури економически растеж и нови работни места. Надявам се, че всички разбираме, че увеличаването на корпоративния данък в Ирландия 12, от 12% и половина на по-висока стойност няма да позволи да се подобри економическия растеж, так му обратното ще опустоши Ирландия. Следващият оратор. Господин Шмидт, благодаря на господин Трише и на господин Рен за чудесната работа, която свършиха през тази тежка криза. Моята страна не е част от еврозоната и в нея се водят следните дискусии, които показват точно това, от което се опасяваме и от което се опасявахме, когато през 2001 година отхвърлихме еврото. Това показва, че ние имахме право. Еврото не може да функционира. И за това аз имам следния въпрос към двамата господа. Всъщност това е погрешен аргумент, погрешно твърдение и за вас наистина е важно да осъзнаете отговорността си и да обясните защо Европа и еврозоната попаднаха в тези трудности. Защото общата валута и еврозоната имат проблеми или защото просто политиката в Ирландия, Португалия, Гърция не е на висота и политиците там не са изпълнили задачите си. Вие трябва да обясните това на европейските граждани. Джо Хигинс е следващият оратор. Uh, Благодаря, господин председател. Господин Трише, като председател на Европейската централна банка, защото вие и Европейската комисия капитулирахте пред спекулаторите и различни други акули, които плуват в водите на финансовите пазари. Значи, вие подхранихте а, паниката на, на финансовите пазари в ущръп на Ирландия. Защо? Защото ви заплашиха, че след това ще атакуват а, Пор, Португалия и Испания. И тогава вие и комисарят Рен абсолютно капитулираха пред пазара. Искам да ви попитам следното. Частите спекула... спекуланти разиграват милиарди за собствен, сметка на ирландските институции и за собствен, в собствен интерес. А вие искате сега ирландското правителство да наложи на работниците и на бедните режим на економия. Тоест да плаща ирландският народ. Те не трябва да плащат сметките на други, трябва да се противопоставят на тези намерения в името на демокрацията. Сега, господин Бац, моля. Благодаря ви. Моят избирателен район в Лондон просто не може да си позволи тези 228 британски лири на семейство, както са изчислени средствата за спасяване на Ирландия. Ирландия сама е виновна за своите проблеми. Правителството не регулираше банките, позволи да се спухам, спукаме хора с недвижимите имоти, но най-вече позволи Ирландия да влезе в еврозоната. Първата стъпка за решаването на проблемите на Ирландия да излезе от еврозоната. Вместо това Ирландия се подложи на това да и диктуват европейски правителства. Колкото по-дълго Ирландия в еврозоната, толкова по-дълго тя няма да може да реши своите проблеми. Всичко това въжи с пълна сила и за Испания, Португалия, Гърция и несъмнено други страни. Много жалко, че правителството не взе решение да не се присъедини към еврото. Добре, че това го направи британското правителство. Госпожа Магинес. Благодаря, госпожа председател. Господин Батън е прав. Ирландското правителство наистина а, не, не управляваше добре нашата страна. И е време това да бъде споменато в тази зала. Но ние сме в положение, а, когато се нуждаем от солидарност. Може би господин Батън не разбира тази дума, защото Ирландия се нуждае от солидарност, но Англия, Великобритания се нуждаят от Ирландия, колкото ние се нуждаем от тях. Нашите економики са свързани. В това време на емоции имаме нужда от трез подход. А, днес когато, каква е ролята на, е, на Европейската централна банка по отношение на ирландските? А искам също така да попитам, а, какво ще кажете за връзките между всички банки, банките германски и други, които инвестират в Ирландия? Трябва да видим какво са направили те, как са работили. И накрая, съществуващата нестабилност в Ирландия е достойна за съжаление, но прекъсва а, председателката. Благодаря. Давам думата на госпожа Яконсари. Благодаря ви, госпожо председател. Робер Шуман, един от основателите на Европейския съюз, каза, че Европа може да преодолее и дори да процъфтява, независимо от кризите. В момента Европа преминава през много кризи и това е предизвикателство за политическата система и на Европейския съюз и на държавите членки. Проблемите на Ирландия до някъде са следствие на слабото правителство. Но това, което трябва да гарантираме е, че лекарството не е по-лошо от самата болест. Представителят на зелените говореше за рязко увеличаване на корпоративния данък в Ирландия. Това ще бъде пирон в ковчега на економиката и растежа в Ирландия. Парите няма да се получат по този начин. Следващият оратор. Господин председател Триша, ние всички знаем, че основната задача на ЕЦБ е осигуряване на стабилността на еврото. Аз смятам, че кризата от последните две години показва, че имате и още една задача, именно да осигурите стабилността на финансовите пазари на финансовата система като цяло. Тази задача вие също изпълнихте много професионално и много убедително. Обаче можахте да изпълните само в тясно сътрудничество с съответните правителства. Т.е. тук вие не можете да действате напълно независимо политически, а трябва да се съобразявате с правителствата. Аз искам да зная как в бъдеще смятате да изпълнявате тази роля, за да бъдете от една страна сигурен, а от друга страна да можете да гарантирате, че се справяте и в бъдеще с задачите си и да гарантирате също, че правителствата няма да се използват от този шанс, за да могат да подкопаят независимостта ви. Благодаря. Госпожа Фигуаредо, последен оратор. Obrigada, сеньоре президент. Благодаря, госпожо председател. Наистина дисбалансите са много сериозни. Разнобоя в страните членки на еврозоната е голям. И въпросът е следният. Мисли, не мислите ли, че е време да преразгледаме политиката си по отношение на еврозоната? и да поискаме страните, макар и за слаби економики, да зачитат изискването на пакта за стабилност и растеж. Вижте какво става в Португалия тази седмица. Работниците призовават за обща стачка в протест срещу политиката на драстични економики, Политика, която ще донаведе до още по-дълбока криза в економиката на страната. Време е да се промени политиката и да се а, даде необходимия приоритет на социалното. Благодаря. Сега давам отново микрофона на представителя на комисията, на господин Оли Ран, като нейн представител. Много ви благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, бих искал преди всичко да ви благодаря за изключително отговорния дебат. Госпожа Яконсари посочи, че Европа е успявала да извлече полза от кризите през важните етапи на своето развитие. Това е така. Това въжи и за сегашния етап и също така за дългосрочната перспектива. Да, трябва да действаме като пожарникари, трябва да гасим пожари, които избухват в Европа на различни места. В момента работим за това да се запази сигурността на Европа. Работим за това да укрепим пазара, економическия съюз. Укрепвайки паричния съюз, така че той да се превърне повече в економически съюз, което беше първоначалната идея, да имаме економически и паричен съюз. Всичко това е важно, всички тези задачи са важни. Трябва да работим по всички фронтове. Трябва да работим като пожарникари и да гасим пожарите, когато и където те избухнат. Същевременно трябва да продължим да изграждаме европейската архитектура, за да може пазара да работи по-добре. Ирландия е в затруднено положение. Госпожа Яконсари, вие знаете много добре, че когато някой е в затруднено положение, трябва да им помагаме, а не да ги литаме, докато те са на земята. Затова трябва да помогнем на Ирландия в тези времена на сложности. И трябва да помогнем на Ирландия не само заради самата Ирландия, но и за да осигурим стабилност в цяла Европа. Европейски економически растеж по-настояще е много слаб. Не можем да го задушаваме. Трябва да позволим Европа да се развива и да расте економически по един устойчив начин. Това е важно от гледна точка на заетостта. Всъщност устойчив економически растеж е насочен най-вече към създаване на работни места. Благодаря ви за съдържателния дебат. Съгласен съм с господин Гозес, че да, наистина трябва да обясняваме по-добре какво правим и защо. И трябва да уверим нашите граждани, че правим това, което трябва. В момента времената са сложни и объркващи. Хората са изнервени, те получават често погрешна информация. Затова ние трябва много сериозно да се отнасяме към това, да съобщаваме за това какво се прави. И тук Европейския парламент като представител на европейските граждани има ключова роля. Не става дума за това да намерим кого да обвиним. Става дума за укрепване на европейската структура която е защитавала европейските граждани, ги защитава от много по-лоши последици. Когато говорим за разрушаване на европейския проект, това е проява на безотговорност. Всички държави членки са били и в много по-сложни ситуации и те щяха да бъдат в още по-сложна ситуация, ако го нямаше Европейския съюз. Европа е, еврото продължава да бъде кръгълен камък на Европейския съюз. Това не е чисто технически проект, това е политически проект на цел Европейски съюз. За това отрешаващо значение да положим максимални усилия, за да защитим и укрепим европейската конструкция. Госпожо председател, бих искал в заключение да кажа, че Госпожа Голар посочи нещо много важно. Тя говореше за първоначалната цел, поставена от онези, които създадоха парични економически съюз, да има много силно политическо измерение, да има де-факто политически съюз. Господин Трише по-добре от мен може да говори за това, но аз съм съгласен с казаното. За това нашия законодателен пакет, който вече се намира при вас и в съвета, ще допълва силния паричен съюз, като най-сетне ще създаде истински и силен економически съюз. Според мен, наистина, крайно време е да вдъхнем нов живот в економическия и паричен живот. И точно това е посветен новия пакет за економическото управление в Европа. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Сега Не се предвижда по правилника да се, взимат, да се взима думата. Ще продължим с дебата така, както е предвидено. Е, е, И в тази част на дебата не се допуска използване на синя карта. Надявам се, че разбирате, че имаме определени правила тук в парламента, които трябва да спазваме. И сега давам думата на председателя на Европейската централна банка, господин Трише. Моля. Президента. Процедурен въпрос. Госпожо председател, един процедурен въпрос. Както знаете, аз съм готов да се срещна да се срещна с а, европейските депутати от Ирландия, за да обсъда въпросите. Но, но а, този а, дебат е за годишния доклад на ЕЦБ, а не за Ирландия. Има толкова много въпроси, които се отнасят до Ирландия, че не е възможно да отговорим на всички тях в рамките на този дебат. Готов съм да се срещна с депутатите на Ирландия в Европейския парламент и да обсъдим с тях всички въпроси, които ги вълнуват. Имате думата, господин Трише. А, позволете ми преди всичко да кажа, че въпросите, които бяха зададени, бяха извънредно уместни. И, а, е, общо взето засегнаха всички най-важни е, теми, които са а, е, от значение за нашата работа днес. Ще отговарям по, на групи въпроси, а, защото много от а, въпросите могат да се обединят. Преди всичко искам да повторя. Ние отговаряме за а, Вътре в Европейският валутен съюз, т.е. за, вал, за валута, за, за паричния съюз. И а, нашият мандат беше така формулиран. Мандатът, който ни даде на, на европейските народи, формулиран в а, Мастерския договор, това е ценовата стабилност. Ние а, е, имаме задача да а, е, осигуриме ценовата стабилност за а, е, милионите европейски граждани. И аз, както обясних, ние постигнахме ценова стабилност в съответствие с а, от, а, най-доброто определение на ценовата стабилност. Какво е а, ценовата стабилност? Ние постигнахме цената ценова стабилност в 12-те години, при които съществува еврото. И ще имаме подобна ценова стабилност през следващите 10, стабилно, 10 години. Такава е прогнозата. Позволете ми да подчертая това, защото много от въпросите, които бяха зададени, както и комисарът Оля Рен каза, се отнасят до економическия и до економическият съюз. А, става дума за економически и паричен съюз, ние не отговаряме за економическите част на съюза. Ние имаме с нашите прогнози, ние имаме нашите виждания и така нататък. Може би ще се върна на това. Но ние отговаряме за паричната страна на Съюза. Второ, трябва да се подчертая, че преживяваме най-тежката криза от Втората световна война на САМ И то световна криза. Ако не бяхме реагирали бързо а, и решително, централните банки, включително и ЕЦБ и правителствата, щяхме да преживеем най- тежката криза не е от Втората, а от Първата световна война насам. Защото щеше да, щяхме да станем свидетели на а, депресия, на сериозна депресия. И факта, че депресията в световен мащаб бе избегната, се дължи на стореното от правителствата, парламентите и от централните банки парите на данакоплатица, които бяха мобилизирани, за да се избегне подобна депресия, а, общо взето а, еднакви от а, двете страни на, от двете страни на Атлантическият океан. Не, не, става, не става дума а, за загубите, не става дума за това, това какво е а, е и пропуснато, трябва да кажа, че бяха направени огромни усилия. Световната финансова система е изключително крехка и ние трябва да се опитаме да коригираме това. Защото не става дума, между другото, за европейска криза. Става дума за последиците, които Европа преживява на последиците една глобална криза. А, и а, също така трябва да се помисли какво трябва да се направи а, и в САЩ, и в, и в Япония. В САЩ и в Япония също имат много големи проблеми. И не би трябвало да превръщаме а, напълно а, закономерният размисъл за това как да работим по-добре, да не ги превръщаме в а, критика на еврото защото еврото ни даде именно това, което очаквахме от него, както вече посочих. Разрешете ми също така да кажа и следното. Когато гледам финансовата и фискална политика на големите развити економики, трябва да кажа, че Европа като цяло и еврозоната по-специално са в по-добро положение, отколкото Япония и САЩ. Господин Гьобелс го подчерта. Може би някъде около 6%, а може би дори по-малко, по-малко ще бъде нашата консолидирана фискална основа, докато другата говори, говори за 10 или повече процента. Става дума за двете най-големи економики извън Европа. Значи, а, да какво сме свидетели? Свидетели сме на неприемливо поведение от страна на редица страни, които създават проблеми и за себе си, и създават и финансова нестабилност в света. Не еврото е застрашено. Става дума за финансова нестабилност, която се подхранва от неприемливо а, а, а, финансово и фискално поведение на някои страни. Разбира се, съществуват и а, спекулантите. Ние сме пазарна економика, но в основата на, на нашата диагноза е, че не... най-голямата слабост е слабото економическо управление на Съюза. И ще кажат, за жалост това не е очудващо, защото пактът за стабилност и растеж беше критикуван, неоснователно критикуван, още от самото си начало. А трябва да кажа, че най-важното да, отчитането пред парламента трябва да го кажем именно това при този отчет, защото някои големи страни искат да взриват пакта за стабилност. Именно големите страни в е, еврозоната се опитваха да подкопаят пакта за стабилност, а малките страни се противопоставяха на тази тенденция. Значи ставаше дума за една люта битка. Стигнахме до а, съдът на европейските общности, защото комисията, и трябва тук да отдам дължимото на устиването на комисията, а, не искаше този процес да продължава. За трябва значи да си припомним тези факти. Имаше редица въпроси какво правим в момента. Трябва да кажа, че когато комисията направи своите предложения, ние заявихме още веднага, още тогава, че смятаме, че те не са достатъчни, отиват достатъчно далеч, че те не са достатъчни. Защото това, което виждаме в Европа, работата на 16-те, а сега и 17-те, виждаме, че Първите предложения на комисията бяха насочени към необходимостта от автоматични мерки, от фискален надзор и от коригиране на дисбалансите. Така че, сегашните предложения на съвета отстъпват дори от недостатъчно а, далеч отиващите предложения на Европейската комисия. И не отговарят на а, нуждите на а, времето. Имаме нужда от много добър надзор, от много добро економическо управление. Аз казах веднага, че не сме доволни с това, което тогава се предлагаше. не, сме, е, не е приемлива за нас позицията на съвета, която в крайна сметка бе приета. Няма да продължавам е, надълго и на широко да разяснявам всичко това, защото ще имаме и много други случаи да разговаряме. Но искам да благодаря за е, упоритата раба на парламента, заедно с Европейската комисия и с съвета, за разработване на мерките, които са необходими на Европа, за да излезе от кризата. Нека само за минутка да кажа нещо за това как общуваме с гражданите. Трябва да подобрим начина по който говорим с обществеността. Искам да кажа, че ние като банка даваме ясна ясно определение на това какво е ценова стабилност, за да може всеки да разбере за какво става дума. Трябва, да кажа, че ние сме първата голяма централна банка, която въведе провеждането на пресконференции веднага след заседанията на управителния съвет. Ние правиме доклади, които са изявления, които, в които излагаме нашата диагноза за текущото положение. Възнамеряваме също така и да оповеставаме от позициите на отделните членове на управителния съвет. Нещо, което много е важно за една институция като нас. Институция, която емитира а, валута на 16 суверенни държави. Затова управителният съвет като цяло а, трябва да бъде а, достатъчно, неговите трябва да бъдат достатъчно прозрачни. Има, бяха зададени редица много важни въпроси. Искам само да спомена следното. Забележката, че ние сме важни за пето в економически и паричен съюз, но трябва да кажа, че ИТО, т.е. економическата част на економически и паричен съюз, е свързана с него. И, и както всяка независима централна банка, така и ние е, виждаме, че когато е, данъчната политика е, и паричната политика са. Когато, когато данъчната политика е добра, паричната политика се управлява лесно. Когато данъчната политика, когато фиска е слаб, тогава управлението на паричната политика също не е лесно. Разбира се, ние взаимодействаме с правителствата, но сме абсолютно а, Стремим се всячески да бъдем напълно независими. Опитваме се да провеждаме нашата парична политика на тласъци, ако мога така да кажа, когато пазарите не функционират така, както ни се иска, взимаме е, е, решения по отношение на по отношение на е, процентите а, на лихвените проценти. Обаче тези, тези решения не се предават правилно, те не достигат правилно в а, страните, които са членки на зоната. Повтарял съм това и по-рано, където Бен Бернанке беше, а, че трябва да се прави много ясна разлика между стандартните, обичайните мерки, които се, правят, които се предприемат и нестандартните мерки, в паричната политика. Искам също така да отбележа важният въпрос на господин Гозес по отношение на, на нашите връзки с обществеността. Трябва да кажа, че съществува тенденция в някои комуникационни канали Европа да бъде изкупителна жертва. Те представят, е, използват Европа като, економи, като изкупителна жертва. Съществува също така и тенденция да се казва, че, че когато нещо не върви, това е а, е, а, е, значи, а, виновна е Европейската комисия, виновна е Централната, Европейската Централна банка и нещо повече виновно е еврото. А, това е значи, класически пример за изкупителна жертва. И именно общата валута запази стабилността на Европа по един забележителен начин. Е, трябва да кажа, че още по-забележително е, че това, е, която беше направено от е, страните основателки на еврото, не е постигано от никоя централна банка през последните 50 години. И трябва да кажа, че значи, е, сме свидетели на една, една валута, която е абсолютно стабилна, исторически. но, разбира се, свидетели сме, както вече казах, на феномена на изкупителната жертва. и той влияе много върху начина по който се отнася към нас обществеността. Но за цялата евросистема трябва да кажа, че същото въжи и за националните банки на страните членки. А, същото трябва да се прилага и към всички страни, е, членки на Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, благодаря ви много за подробния отговор. Надявам се, че към този момент е, наистина е необходимо да се отговори по-подробно, отколкото обикновено се прави в парламента. И сега, на края на дебата, получава думата господин Балц, докладчикът за две минути. Благодаря, госпожо председател. Аз също много внимателно изслушах господин Трише, господин е, Рен и също всички колеги е, в е, този толкова подробен дебат и им благодаря. Дебатът протече наистина по същество, въпреки че накрая се почувстваха емоциите от страна на ирландските колеги. Това е разбираемо. В е, краткото време, което ми се предоставя, ще се спра на две точки. Първо, независимост на ЕЦБ. Мисля, че беше правилно и важно държавните и правителствени ръководители тогава под ръководството на, е, или по-скоро под голямото влияние на господин Хелмут Кол да наложат Европейската Централна банка като пажител на еврото. И мисля, че ЕЦБ е във времена на криза е толкова стабилна и еврото е толкова стабилно, защото съществува ЕЦБ. За това ви моля, господин Трише, да продължите да действате по този начин и през следващите месеци когато има към вас различни искания, и, но вие трябва да запазите независимостта на вашата институция. Второ, ние трябва да предоставяме повече информация на гражданите на Европейския съюз. Това е важно. Ние не трябва да предоставяме тази информация на критикуваният брюкселски език, аз мисля, че трябва да се обяснява на по-прост език. За мен това е много важна точка. И последно, господин председателят Трише се спря на Базел 3. Това също искам да подчертая изрично, защото трябва незабавно да приложим Базел 3, но само тогава, когато на ниво Г20 всички направят това. Не може само Европа да поеме първите стъпки в тази насока и ние да бъдем водещи, да бъдем пионери, обаче е, за сметка на нашата конкурентоспособност. За това аз пледирам Европа да постигне Базел 3 да бъде изпълнено от всички останали партньори. Благодаря. Благодаря, казва председателката. С това приключвам общото разискване. Гласуването ще се състои утре.